Председателят. So, einen schönen guten Abend. Добър вечер на всички вас. Подновявам заседанието и ще обявя резултатите от втората сесия за гласуване. Резултат от второто гласуване са както следва. Регламент Координирани действия на ЕС за борба с пандемията. Подадени 479 гласа, за 464, против 11, 4 въздържали се регламента за изменение на многодишната финансова рамка се приема. Преминаваме към следващата група изменения, към общия проект за резолюция Координирани действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-15 и последствията от нея. Предлагам да процедираме така, както процедира и господин Силва Перера, Ще видите резултатите на екрана. Аз няма да ги изчитам. След като бъдат обявени тук, ще бъдат публикувани на нашата интернет страница изменение 19 е гласуване изменение 62. се отхвърля. Параграф 18, част 1, първоначален текст се приема. Пар... Параграф 2, първоначален текст се приема. Част 3 също се приема. Изменение 63. Отхвърля се. Изменение 64 се отхвърля. Изменение 65 се отхвърля. Изменение 66 се отхвърля. Изменение 33 се отхвърля. Изменение 34 отхвърля се. Изменение 35 се отхвърля. Изменение 36 се отхвърля. Изменение 45 се отхвърля. Изменение 46 се отхвърля. Изменение 67 се отхвърля. Параграф 20 в три части. Първа част се приема, втора част се приема, трета част се приема и изменение 37. Отхвърля се. Изменение 68. Отхвърля се. Изменение 38. Отхвърля се. Изменение 39. Отхвърля се. Изменение 40. Отхвърля се. 41. Отхвърля се. Изменение 10. Отхвърля се. Параграф 23, първоначален текст, приема се. Това са резултатите към момента. Резу... Резултатите от третата група гласуване по общо предложение за резолюция координирани действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и последствиите ще бъдат обявени по-късно. Сега преминаваме към четвъртото гласуване по координираните действия на ЕС за борба с пандемията от COVID и последствията от нея. Гласуването ще се проведе в съответствие с същата процедура, както и преди. Четвъртото гласуване започва сега до 9.30. Гласуването започва и можете да подадете своя глас до 9.30. Резултатите от четвъртото гласуване ще се обявят в петък 17 април. Не виждам въпроси и за това прекъсвам заседанието.